Guten, guten Tag, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Добър ден, моля ви да заемете местата си. И така бих искала да започнем с нашето заседание. Нека първо да ви пожелая Хубава нова година, преди всичко здраве и успехи. Надявам се, е, че и вие се радвате, че се виждаме след е, коледната вакансия. Продължаваме с нашите заседания. До този момент не са поступили никакви е, желания за промени в дневния ред така че приемаме дневния ред. Получили сте и бюлетина на комисията КОНТ. Протокола за 27-28 ноември вече ви е разпратен. Ако до края на заседанието не постъпят искания за промени в протокола, ще смятаме, че протоколът е прият. И сега преминаваме към първа част контрол на регистрите. Колегата Де Юнг е, е докладчик. Е, той желая ли думата? Не, тогава преминаваме направо към е, гласуването. Много ви моля да използвате електронните си карти. Има ли колеги, които не, са, не разполагат с електронни карти за гласуване?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 Можем ли да направим проверка с електронно гласуване? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието 11 гласа за, 7 против. Следващото изменение 13. Е Тук е, е, гласуваме с ръка. За, против, въздържали се. Приема се. Първи компромис. За, против, въздържали се. Приема се. И така, 14, 15, 16 няма да се гласуват. 17 за, против. Струва ми се, че трябва да направим проверка с електронно гласуване по изменение 17.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 Втора част на изменение 35 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. 36. Е, за. Да, извинете. Е, трябва да гласуваме 41 заедно с основнесеното изменение. Няма възражение и така гласуваме за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърли, но е по-добре да направим проверка. И така, 41. 41 изменение, край на проверката. Отхвърля се. 42. За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 А, сега да видим становищата на другите е, комисии. Юри 1 е, се прие, Юри 2 за, против, въздържали се, приема се, Юри 3 за, против, въздържали се, приема се, Юри 4 за, против, въздържали се. Много ви моля за проверка по Юри 4. Струм ми се, че се прие, но предпочитам да бъдем сигурни. Край на гласуването. Приема се. Юри 5 вече бе гласувано. 6 също. Юри 7 за, против, въздържали се, приема се. Юри 8 за, против, отхвърля се. Юри 9 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет, Бюджет на комисия 1. Отхвърля се бюджет 2 за против въздържали се приема се е, бюджет 3. Е, а каква е връзката тук с изменение 13? Да, изменение 13 бе прието, така че преминаваме към 5, е, което вече е покрито от друго гласуване. Същото се отнася и до изменение 37. И сега Изменение 13 на бюджетната комисия се приема. И така гласуваме сега по цялото становище електронно. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. И така, е, единодушно бе прието становището, по което докладчик е колегата Де Йонга. Е, трудна тема, е, трудно досие. Поздравление за докладчика. 5. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Отново колегата Деянка е докладчик. Става дума за ролята на информаторите за защита на финансовите интереси на Съюза. 41 за против въздържали се приема се, 42 е, отпада, 46 също, 43 е, е оттеглено, 45 за против въздържали се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 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 до 57 оттеглени. 58 изменение за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега разделно гласуване по първата част. Това беше първата част. А сега по втората част. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? трябва да направим електронна проверка по втората част на компромис 1. Край на гласуването. Приема се. Шестдесет едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, извинявам се, 61 и 62 отпадат. Е, не се налага гласуване.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

Продължаваме с 77. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 78 с устно внесено изменение, срещу което няма възражения, но разделно гласуване. Първа част с устно внесеното изменение, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Втора част на а, устно внесеното изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 оттеглено, 80-то изменение. Да, 80. За, против, въздържали се, приема се. 81. За, против, въздържали се. Приема се. 82. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Да, извинете, сбърках. Първата част бе прията, а сега преминаваме към втората част на компромис номер 3. За, против, въздържали се. Нека да направим електронна проверка по втората част на компромис номер 3. И така,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 Приема се 94 за, против, въздържали се. Приема се 95 за, против, въздържали се. Приема се 96 за, против, въздържали се. Приема се 98 за, против, въз... не, тук има устно внесено изменение и в две части. Няма възражение? Не. Председателката се коригира само една част. И така, изменение 89. 98, извинете, за, против, въздържали се, е, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 отпада. 101 за, против, въздържали се, 101 е също няма да се гласува. Трябва да кажа, че е доста объркващ с списъка за гласуване. 102. За, против, въздържали се. Приема се. 103. За, против. А, не, 103 отпада, тъй като 89 бе прието. И сега Авко. А, едно. За, против, въздържали се. Да, приема се с два гласа повече за. Второто изменение на Авко също се приема. Авко 5 за, против, въздържали се, приема се. Авко 6 за, против, въздържали се, приема се. Авко 7 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Авко 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 9 за, против, въздържали се, приема се. Авко 10 за, против, въздържали се, приема се. Авко 11 няма да се гласува. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Авко 15. Какво става тук с изменението? Изменение 22 какво е положението. Все още не, не сме го приели. И така, Авко 15. За, против, въздържали се. Ja, aber dann kürzt aber genau, dann kürzt natürlich an. Also ne? so 15 stimmt. След това ще гласуваме е, по АВКО 15, когато стигнем до 22 изменение. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. За,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 Резултатът не бе ясен. Край на гласуването. Отхвърля се. Тринайсет. Не. Изименете е номер 12. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. 14. За, против,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 И а, по този начин отпада АВКО 15. И сега изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Въздържали се, приема се 25. За, против, въздържали се, е, приема се 26 отпада, 27 за, против, въздържали се,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 И така, отново 21 гласа за, 0 е, гласа против. Е, Поздравление за докладчика Де Юнг. А сега преминаваме към е, становището на Комисията по бюджетен контрол по доклада на Комисията по въпросите на жените. Инес желая думата. Да, благодаря. Бих искала разяснение и информация за изменение 7 на господин Отис Мария, тъй като оригиналът е на гръцки. А в испанския вариант се казва едно, докато в английския се казва друго. Мисля, че ние ще гласуваме различно в зависимост от това на какъв език четем изменението. Бих желала господин Мариес да обясни какво се опитва да каже неговата група. Става дума за края на изменението. Не знае дали е, бихме могли веднага да е, отговорим на въпроса е, и да решим проблема. Може би докладчикът би могъл да ни информира. Ja. Ja. Mr. Czarnecki kann... Ja. Und Mr. Czarnecki kann auch nichts dazu sagen. И господин Чернецки също няма информация, както и докладчика, така ли? Имаме воля, но нямаме повече информация за това изменение. Ja, und wir sind nicht verpflichtet, kriminalistischen Spürsinn an den Tag. А,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 12. За, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Можем ли да направим проверка по 12-то изменение? Моля ви, проверка с електронно гласуване. Край на гласуването. 12.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 против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против. Ще ви помоля да направим проверка. Струва ми се, че се отхвърли. Изменение 19 отново. Край на проверката. С е, един глас повече се приема 20 изменение кой е за? кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Приема се. 23 за, против. Проверка, ако обичате. нека да направим проверка. добре,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 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 също се отхвърли. 47 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се отхвърля. Ще ви помоля за електронно гласуване. Проверка. По 47. Край на гласуването. Приема се. 48. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка за 48 изменение по искане на колеги. Край на гласуването. Отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме по цялото становище. Моля ви за поименно гласуване с електронни карти. Край на гласуването. 20 гласа за, 0 гласа суве против. Поздравяваме докладчика, госпож колегата Фланаган. И така, продължаваме с изслушването по точка 7. Ще чуем мнение на другите институции, на Европейската сметна палата, на комитета на регионите, на економически и социалния комитет. Докладчиците са колегите Явор и колегата Стас. Веднага ще помоля представителя на Сметната палата да вземе думата. Пет минути, не повече. Не бихме могли да отделим повече време. Благодаря ви. Благодаря ви много, госпожо председател на Комисията за бюджетен контрол. Госпожа и господа, почитаеми членове на комисията, позволете ми да започна изказването си с пожелания за успехи през новата година. Тази година е много важна за бъдещето на Европейския съюз. Госпожи и господа, Сметната палата е представила девета глава от ежегодната си одитна работа – във връзка с административните разходи на всички институции на Европейския съюз. През 2015 година Разходите във връзка с глава 5 на многогодишната финансова рамка възлизаха на над 9 милиарда евро. Това са 5,2 на 100 от всички извършени плащания през тази бюджетна година. Тук се включват разходи, свързани с човешките ресурси, а именно заплати, пенсии и обезщетения, както и разходи свързани с недвижими имоти, оборудване, енергия и информационни и комуникационни технологии. За извършването на своя аудит Сметната палата подбра 151 сделки, от които 127 е, бяха свързани с комисията, парламента и економическия и социалния комитет. Тези отделни сделки бяха подложени на проверка и е, детайлите ще бъдат представени в идните седмици. Няма да се спирам на тях сега. Останалите 34 сделки бяха свързани с останалите институции на Съюза, а именно съветът, съдът, Сметната палата, е, економическия и социален комитет, комитета на регионите, омбудсмана и надзорния орган за защита на личните данни. Като приложихме принципа на ротация, който използваме от 2012 година, анализирахме системите на две институции по-задълбочено. През 2015 година беше ред това да се направи. С, е, надзорния орган за защита на личните данни и Европейската служба за външни действия. Госпожи и господа, резултатите от нашата одитна работа са следните. Както и в предходни години, Сметната палата Анализирайки извършените административни разходи от страна на аудитираните органи, стигна до положителни заключения. Решихме, че административните разходи са свързани с грешки, които не отговарят на критерия за същественост. От тези 151 сделки в 22 бяха открити грешки, като е, цифрата на коефициента е 0,6%. Това равнище е същото, както в предишните години. Що се отнася до 34-те сделки, свързани с дейността на други институции и органи, за които става дума на днешното заседание, никъде не бяха открити сериозни грешки или недостатъци, никакви слабости. Освен това, ние анализирахме системата за извършване на разходи на Европейския надзорен орган за защита на личните данни и не открихме никакви дефицити в тази система. Искам да благодаря на всички служители, които ни помогнаха да извършим своя одит. Благодаря за тяхното участие. И най-сетне, госпожо председател, готови сме да отговаряме на всички въпроси, които членовете на вашата комисия могат да зададат към работата на Сметната палата в тази връзка. Благодаря за вниманието. Ние ви благодарим. Благодарим ви за изказването. Разбира се, е, ние пък е, отправяме благодарност към вашите служители. Сега можем е, да дадем думата на главните секретари и другите представители на други институции. Започваме с сме... Съда на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател, благодаря за вашата покана, благодаря за... на докладчика господин Явор благодаря за това, че ни поканихте да ни изслушате. Е, зная, че разполагам с ограничено време, за това ще се опитам е, само накратко да засегна най-основното от дейността на съда през 2015 година. Е, ще ми бъде лесно, тъй като съдът за първ път тази година прави и обнародва на своята веб страница много подробен доклад който включва и управленската дейност в нашата институция, а от тук могат да се направят много сериозни изводи. Разбира се, този доклад ще бъде изпратен на всички членове на вашата комисия. През 2015 година дейността ни бях, беше много обширна, над 1700 заведени дела, 1055 са решените дела, Имаше два рекорда. За първи път въведените, образуваните дела бяха с, так, с такъв брой. Имаме и много сериозни произнасяния по делото Вайлер, по делото Шремс. Това са решения с много голямо значение. За делата по предсъда мога да кажа, че средната им продължителност е 15 месеца и половина, а пред първоинстанционния съд 20 месеца и половина. Имаме нов председател, господин Курденарц и господин Антонио Дицано като нов заместник председател. Трета година подред ние съкръщаваме средствата и служителите си. Това е мъчителен период за нас. Е, такъв, такъв период се намират и други институции. Но нашите служби успяха да посрещнат увеличението на дейността, като същевременно провеждат усъвременяване на управлението на институцията. Е, вече е, много е, сериозно се работи с системата Екурия. Това е системата за електронна обработка на делата и разпространение на информацията. Също така успяхме да економисаме 500 хиляди евро, въпреки че сме превели над 1 милион страници във връзка с нашия многоязичен режим на функциониране. 98 на 100 са заетите щатни работни места. Що се отнася до бюджетния контрол, най-напред искам да кажа, че много сме удовлетворени че Сметната палата не прави коментари по наш адрес. това е така още от 2010 година. Е, съдът обръща особено внимание на препоръките и на бележките от вашата комисия и от парламента като цяло. Вие бяхте направили препоръки да се подобри дейността ни по отношение на равенството между мъжете и жените. Искам да ви представя нашата нова директорка за бюджетната дейност. Тя бе назначена през декември месец. Е, що се отнася до опазването на околната среда, усилията на институциите, които се полагат отдавна, вече дават своите резултати. Към декември 2015 година Съдът на Европейския съюз е, бе регистриран по системата ЕМАС, което означава, че неговите усилия за опазване на околната среда дават резултат. Във връзка с дейността на членовете, вие бяхте изявили желание да бъдат разгласявани външните дейности на членовете на съда и на трибунала. През декември 2016 година предвидихме разгласяване на тези външни дейности, които представляват европейски интереса на веб страницата на съда. Това е в съответствие с вашата препоръка. Също така взехме предвид препоръките ви във връзка с декларациите на личните интереси на членовете. Това е необходимо, за да сме сигурни, че членовете на съда нямат личен интерес към делата, които решават. Е, вие също така бяхте препоръчали по-економично да използваме автомобилите на институцията. Това бе постигнато през 2016 година в тясно сътрудничество с Сметната палата. Така ще постигнем значителни економии при използването на служебните автомобили. Бяхте ни препоръчали по-добре да използваме работата на шофьорите на съда. Сега те вече системно, а не по свой избор, ще участват в подпомагането на административната дейност, като това ще доведе до значителни економии. Аз вече е, прескочих отпуснатите ми 5 минути. ако желаете да ми зададете въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря ви. Благодаря ви. Чухме с удоволствие, че действително е свършено немалко. И благодарим а, за това, че отговорихте на въпросите на колегите. И сега преминаваме вече към представителя на Европейската сметна палата. Honorable Presidenta, eh, miembros honorables, miembros del Parlamento, quisiera comenzar eh, ilustrando... Госпожо председател, почитаеми членове, Искам и аз да ви запозная с някои цифри, за да иллюстрирам дейността на Сметната палата през 2015 година. Тогава имахме 89 доклада, включително ежегодния доклад за развитието на Съюза. Направили сме 25 специални доклада по различни теми, като например финансово подпомагане на микропредприемачите, тръжни процедури, използването на европейски полицейски сили в Афганистан и други подобни. Повече от 4000 от дни сме отчели в работа на място, направили сме писмени доклади по най-различни въпроси, свързани с финансовото управление. Всички тези доклади и отчети включват коментари и препоръки които смятам ще бъдат много полезни за работата на бюджетните органи, в частност работата на настоящата бюджетна комисия. През 2015 година Сметната палата положи особени усилия да извърши анализ на економическото и финансово управление на Европейския съюз. Е, нарадвали сме доклада за финансовото подпомагане на страни в затруднено положение, агенциите за кредитен рейтинг и е, помощта, която се отпуска на Гърция. Също така обнародвахме доклад за съвета за прекратяване на банките и за фонда за стратегически инвестиции. Както знаете, Сметната палата ще продължи да работи по тези въпроси и в бъдеще. Възнамеряваме да обнародваме по-нататъчни доклади по тези теми през 2017 година. През 2015 година Сметната палата акцентира върху своето сътрудничество с Европейския парламент. Многократно сме осъществявали контакти е, с членовете на бюджетната комисия, множество съвместни заседания сме провели, също така съвместно сме посетили Сърбия и Гърция. Имахме съвместно заседание с комисията Конт в Люксембург и множество двустранни срещи. Искам да кажа, че има седем специални доклада, които са изпратени и до други компетентни комисии на парламента. Смятам, че нашите е, основни показатели за дейността е, са на доста добро ниво. Препоръките ни се възприемат добре и се изпълняват и се съкръщават средните срокове, в които изготвяме особените си доклади. Е, разбираме, че обаче и сегашното ни постижение от 16-месечен среден срок за изготвянето на такива доклади не е достатъчно. Ще се постараем в бъдеще този срок да бъде съкратен още повече. Поставили сме си за цел той да стане 13 месеца. Също така се стремим да анализираме най-неотложните въпроси, е, които стоят пред парламента, за да можете да получавате препоръките ни своевременно. През 2015 година сме продължили да следим е, целесъобразното осъществяване на разходи в нашата институция. С 5% намалихме щатното разписание, броят на свободните щатни места бе е, намален с 1,7 на 100, предната година беше 3% и Сметната палата също така бе успешно сертифицирана по системата ЕМАС за опазване на околната среда. Е, докладът за годишната дейност и приложенията към него съдържат много подробности за дейността ни и разбира се с готовност ще отговоря на въпросите ви. Благодаря, господин Руис Гарсия. Ние високо ценим работата на Европейската сметна палата. Господин Панас за Европейския економически и социален комитет. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа <clears throat> депутати. През юни 2015 година публикувахме годишния си доклад за дейността. На 16 декември миналата година ви изпратихме отговорите на зададените от вашия докладчик въпроси относно процеса на освобождаване от отговорност за 2015 година. Позволете ми да се спра на някои от тези въпроси. Бяха публикувани е, редица е, становища, свързани с нашата дейност. 117. Е, проведохме 474 срещи с представители на гражданското общество и в е, този контекст управлявахме е, бюджета е, в съответствие с насоките, в това число на Европейската комисия. Номиналното нарастване през последните години може най-общо да се обясни с задълженията, които следват от действието на нормативните актове към нашите служители, както и мерките за сигурност. Няма сериозни възражения срещу изпълнението на бюджета. Сметната палата няма някакви резерви. На задълженията към персонала, т.е. заплати и, и, и свързани плащания възлизат на близо 50% от нашия е, бюджет, но имаме намаление с 1% пункт в сравнение с 2013 година и това ще направим през текущата година, което означава съкръщаване на 35 щатни бройки и още 36-те, които са прехвърлени към Европейския парламент – ще доведе общо до съкръщаване с 62, 62 е, щатни пройки или 8,5%. Бих искал да кажа също така нещо за равенството на половете. Ние с гордост е, отчитаме това, че 35,9% от е, личния състав са жени, и на, на, на средни е, и, и, и висши ръководни позиции. Като не смятаме да спрем до тук, възнамеряваме да, да подобряваме нещата в съответствие с е, неколкократните предпоръки, отправени от Европейския парламент. Е, и последно, бих искал да коментирам споразумението за сътрудничество между двата комитета – социално-економическия и, и на регионите. Това е едно образцово споразумение за сътрудничество, за споделяне на, на материалната база и, и, и други е, средства, с които разполагат е, комитетите. Съфинансираме на стойност близо 45 милиона евро е, издръжка на комитетите и възнамеряваме да направим пълна оценка на изпълнението на споразумението до сега към е, е, началото на 2018 година. И последно за споразумението ни за сътрудничество с Европейския парламент, което е по-скоро политически характер. Вече са прехвърлени щатните бройки. В края на месец декември ви изпратихме годишната си оценка. Според нас има възможността за по-нататъчно политическо сътрудничество между парламента и комитета, е, както в рамките на парламентарните комисии, така и в рамките на председателския съвет на парламента. Това политическо сътрудничество, казвам, може да се усъвършенства, така че становището на гражданското общество да се отчита съответно в законодателния процес. Благодаря ви още веднъж, госпожо председател. Оставам на ваше разположение за вашите въпроси. Благодаря ви. Ние гледаме на сътрудничеството с Социално и економическия е, комитет с голям интерес. И сега е, следващия комитет е наред. Уважаема госпожа председател, е, господа докладчици, уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие да се изкажа пред вас. Надявам се да бъда кратък. 2015 година отбеляза началото на сегашния политически мандат е, е, и е, той се характеризира с четири основни фактора. Първо, нарастване на междуинституционалното сътрудничество в рамките на цялостния законодателен процес. На второ място, нарастване на, на диалога, заздравяване на връзките с нашите съграждани. На трето място усъвършенстване качеството на нашите дейности и услуги за нашите членове. И на четвърто място оптимизиране на ограничените ни ресурси и кадрови и финансови. Що се отнася до междуинституционалното сътрудничество с вас, е, това е по, по първия пункт, Нашите членове определиха своите приоритети за 5 годишния си мандат и на тази основа бяха проведени няколко срещи е, между нас, Комитета на регионите и Европейския парламент. За първ път бяха набелязани приоритети за интензифициране на сътрудничеството помежду ни, които бяха представени и обсъдени на заседание на съвета на председателите на комисии през 2015 година, месец май. Бяха взети решения за структуриране на тематично сътрудничество по основни направления, в това число Европейския инвестиционен план, бъдещето на кохезионната политика, миграцията, енергийния съюз и прочее. И по-настоящем заедно с вас, членове на Европейския парламент и с секретарята на Европейския парламент работим за споделяне на плановите си механизми, т.е. механизмите за планиране, наистина можем да развиваме по-нататък между институционалното сътрудничество помежду си е, за повишаване на прозрачността на законодателния процес. И в това отношение Европейският парламент, отбелязва, нещо, което особено ни радва, необходимостта от по-нататъчни връзки помежду ни и на политическо и на административно равнище, за да се постигне оперативна съвместимост между новото междуинституционално споразумение от една страна и споразуменията за сътрудничество с консултативните органи на съюз. В тази връзка ние приветстваме инициативата на госпожа Хюбнер. По втория пункт, е, развиване на диалога с гражданите, е, вие разбирате, мисля, че преживяваме извънредна обстановка. По-настоящем текат избори е, на нашите 700 членове на местно и областно равнище и разбира се, за тях е от съществено значение да поддържат диалог с своите съграждани е, през 2015 година приехме 5 годишна стратегия за връзки с обществеността, до голяма степен междуинституционална по своя характер. Срещаме се редовно не само с членовете на Европейския парламент, а и с Генералната дирекция на парламента за връзките с обществеността. И смятаме, че можем да доразвиваме общата си дейност по отношение на гражданите на различни нива. На трето място подобряване на услугите и достъпността им за нашите членове. През 2015 година приехме нова организационна структура, е, която укрепва е, оперативната подкрепа на отделните комисии. Създадохме единно гише за обслужване – разчитаме все повече на изследователския център на Европейския парламент, подпомагаме се взаимно и на четвърто място оптимално оползотворяване на ограничените ресурси. Мога да обявя, че от 13-та година насам, почвам отново да кажа, сме съкратили с близо 10% щатното разписание – на комитета. Значи от една страна приехме 5% съкръщение, от друга страна прехвърляме 24 от нашите колеги към изследователския център на Европейския парламент и освен това вътрешно преразпределихме нещата. Тоест кадрите създадохме централизирана служба за обществени поръчки, и все така изпълняваме споразумението за административно сътрудничество, както споменаха колегите. И на последно място можем да се похвалим с успех по изпълнението на препоръките на Агенцията за околната среда. Ага, мисля, че достигнахме така наречената крайцерска скорост, набрали сме необходимото ускорение и поддържаме скоростта в отношенията с Европейския парламент. Благодаря. Много сърдечно ви благодаря за тази информация. Бих казала, че вече се гордеем за това, че сътрудничеството между Комитета на регионите, е, Економически и социалния комитет и Европейския парламент е факт. А сега Европейския омбудсмен. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви за възможността да представим доклада си за 2015 година. Както знаете, Европейският омбудсман за първ път е избран през 2013 преизбран през 2014. Така че 2015 година бе първата година от срока на стратегията на омбудсмана до 2019 година. През 2016 година съсредоточихме вниманието си върху вътрешната си процедура в отговор на е, оплакванията на нашите съграждани. Но, връщайки се на 2015 година, отбелязахме много успехи в изпълнението на целта на омбудсмана да стане по-значим, да, да оказва по-осезаемо въздействие и при това по един прозрачен начин. Сред осезаемите за нас резултати са това, че естествено продължихме да работим по оплакванията, по жалбите на гражданите. Повече от 3000 запитвания бяха отправени към нас през годината. Започваме три стратегически анкети, проучвания по, по отношение на диалога с гражданите, например, добре го знаете. Е, е, разгледахме е, начина по който ЕПСО борави с жалби на кандидати. Проучихме, например, прозрачността на преговорите за сключване на трансатлантическото инвестиционно и търговско споразумение – е, проучихме въпроса за управлението на Европейската гражданска инициатива, на дейностите на Фронтекс по връщането на лица. Работихме и по редица стратегически инициативи за насърчаване на институциите, е, така че те да бъдат е, отзивчиви и прозрачни към гражданите. Специално Агенцията за химическите вещества, за хранителните продукти, бяха обект на нашето внимание за прозрачност. Of office activities of former commissioners. Our compliance rate with the recommendations we made and the suggestions we made. По ръките изпълнението на нашите препоръки достигна рекордните 90%. Само в 10% всъщност от случаите се стига до извод за административно нарушение. Що се отнася до видимостта на резултатите, през 2015 година ние удвоихме присъствието си в средствата за масово осведомяване. Създадохме и нова организационна структура за упростяване на процеса на вземане решение в омбудсманската институция. Следва да отбележим също, че постигнахме равенство на половете в организационната структура. По изпълнението на бюджета, по някои бюджетни статии изпълнението бе високо, в това число възнаграждение на персонала и информационна технология, но и сравнително ниско изпълнение по други което се дължи на значителните усилия за намаляване на разходите винаги, когато е възможно. И а, тези усилия се отразяват в проекто бюджета ни. А, разходите за превод а, бяха намалени с а, близо 40%, 180 000 евро, а, което а, при което следва да отбележим, че е, тези икономии не намалиха качеството на услугата за нашите граждани. Освен това, е, преразпределихме значителни средства от е, трудовите възнаграждения към подобряване на условията на труд и информационното обезпечаване на нашите служители. Работата ни по препоръките, отправени към нас през 2014 година, бе значителна. Изпратихме през месец декември доклад на, на докладчика на Европейския парламент. Не на последно място, нека отбележим, че е, омбудсманът е, все още очаква е, предложения, все още е, очаква информация за оценка на въздействието на добрата администрация върху благосъстоянието на нашите съграждани. Възползвам се от това, че тук аудиторията е така представителна, за да отправя още веднъж поканата си към всички да се включат в това проучване към края на месец януари. Благодаря ви. Ние сме убедени, че е много важно администрацията да работи добре. В крайна сметка всеки ден се сблъскваме с проблеми, именно в работата на администрацията. И накрая давам думата на представителя на Европейския надзорен орган за защита на данните. Благодаря, госпожо председател. Подробна информация за нашата дейност е, ще намерите в годишния ни доклад е, за 2015 година в отговорите на въпросника и писмото, което отправихме до докладчика на парламент. Тук бих искал да се спра накратко на две неща. Първо, нашето задание и ефикасността, с която го изпълняваме. Живеем в е, епоха на големите информационни масиви, на изчисленията в облак, на интернета на вещите, на е, изкуствения интелект. Всичко това е определено признак на технически и технологичен прогрес, но има и своята цена. Е, и не на последно място, е, осми член от Хартата за основните права и свободи прогласява защита на личните данни като такова основно право. На този въпрос непрекъснато отделя внимание Европейския парламент. За това бе създаден и Европейския орган за надзор по охраната на личните данни. Госпожо председател, ние упражняваме надзор върху обработката на лични данни от страна на европейските институции и органи. Тази година започваме да упражняваме надзор и върху Европол. Е, можем да се явяваме пред европейските съдилища. През 2015 година, например, бяхме призовани е, като експертен свидетел в делото Шремс, е, което бе споменато от секретаря на, на Европейския съд току-що. Е, най-значителни усилия ни коства без съмнение реформата, модернизацията на нормативната уредба и в отговорите на вашите въпроси ние сме отбелязали конкретно една инициатива, предприета през 2015 година. На последния етап на тристранните преговори между институциите в законодателния процес ние излязохме не само с становище, но за първ път и със свой компромисен текст, наред с трите компромисни текста на Комисията, парламента и съвета съответно. И за да бъде е, максимално пригледно, ние въведохме тези текстове, четирите варианта, в програма е, за електронни мобилни устройства, така че е, те да бъдат лесно пригледни за участващите в преговорите, а и за да могат да бъдат преглеждани от заинтересованата общественост приехме е, нов измерител, е, който, е, с който да оценяваме ефикасността от своята намеса. Установяваме по метология от Мастрихската агенция за защита на околната среда, Няколко думи е, за изпълненото от нас по препоръките от 2014 година. По 166 член от финансови регламент ние възприехме всички ваши е, съображения в решението ви за освобождаване от отговорност за 2014 година и сме описали всичко сторено от нас е, в доклада, който отпратихме през месец ноември миналата година до докладчика Стайс. Само няколко неща тук, госпожо председател. Приехме кодекс на поведение по осма точка от решението ви за 2014 година за надзорните органи, е, е, що се отнася специално до несъвместимостта на интереси. Този кодекс се публикува на нашата страница в интернет и е, отбелязвам специално предвидения 3 годишен срок, така наречен на охлаждане. Е, също така редовно използваме видеоконферентната система при необходимост и редовно изпращаме кратки видеозаписи на организаторите на, на конференции чрез медийните служби на парламент. По други ваши препоръки в е, годишния си доклад сме включили отделни раздели, в това число по човешките ресурси, в това число подаването на сигнали, управлението на, на ресурси, в това число обществените поръчки, по-изчерпателна е, е, таблична информация. И най-сетне за пета поредна година уверението, което дава Сметната палата е, за 2015 година, не съдържа никакви бележки относно надежността на годишната нищета водна отчетност. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря за информацията, която бе представена в много компактна форма за 5 минути. И така, господин Стаси, господин Явор, нашите докладчици сега имат думата. Благодаря, госпожо председател. Да, действително получихме немалко информация в това време, с което разполагаха представителите на различните институции. Преди всичко благодаря много на всички тях за това, че се отзоваваха винаги на нашата покана за срещи в Люксембург и в Брюксел. Аз имах възможност като докладчик да се срещна с колеги от различните институции и да проведа много полезен обмен на мнения във връзка с въпросите относно процедурата, която провеждаме. По адрес на Европейския съд ще кажа, че благодаря за това, че е, получихме вашите отговори. Наистина в петък получихме е, английската версия. Е, доста време ни от нея да проучим текста. Но при всички положения постиженията на съда, резултатите са забележителни и по отношение на ЕМАС, и по отношение на съкръщенията, които трябваше да предприемете. Вие сте постигнали много същевременно работата се подобрява. Вие представихте тук накратко системата Екория, електронната система, с която предоставяте документи, достъп до документи на съда. Разпределението на така, постовете в ръководството на съда между половете е добро, забележително представителство на жените. Но също времено има известен дисбаланс по отношение на ръководните постове, които се вземат от, така да се каже, от старите и от новите държави членки. Новите държави членки са много по- слабо представени. Мисля, че в това отношение трябва да се постигне подобрение. Въпроси 27 и 28 и вашите отговори заслужават повече внимание, което се предоставя информация във връзка с хода на едно все още неприключено съдебно производство, не е, означава непременно, така да се каже, разкриване на някакви данни, които са от е, е, непременно защитени е, и забранени, така да се каже, за разгласяване. Не. Смятам, че съда би могъл да намери някакъв път, за да предоставя информация по време на хода на производството в подходяща форма. Това би било много добре, но при всички положения развитието, което се очертава е много оптимистично. Сметната палата през 2015 година заслужава особени похвали, най-вече по отношение на равенството на мъже и жени и набирането на персонала много повече жени вече в е, на така по-висши постове, е, ръководни постове. Е, това е нещо, което задължително искам да отбележа. И освен това сътрудничеството с ОЛАФ е нещо много положително. Когато говорим за борба срещу корупцията, институциите разполагат с определени е, права, макар и ограничени права за контрол на е, разходите и в това отношение действително е, е много важно, че между Европейската светна палата и ОЛАФ е установено едно добро сътрудничество най-вече във връзка с член 5 от регламента за сътрудничеството между Сметната палата и ОЛАФ от 2010. През последните години Сметната палата промени подхода си по отношение на разследванията. Т.е. не става дума само за контрол на нередностите, но и за много повече и много по-задълбочени проучвания и проверки. Т.е. проверява се не само как са изразходвани средствата, но и е, е, дали е, тези разходи са ефективни и ефикасни от гледна точка на е, е, Европейския съюз. Това е, е действително много положително развитие. Това показва е, един много по-сериозен подход е, към е, изразходването на средствата по линия на европейските фондове. Ако, госпожо председател, ми дадете още една минута, ще отбележа и така, доброто развитие на службата на Европейския омбудсман. Много така, добра работа се върши по отношение на а, проверката на работата на администрацията. А, положително развитие а, отбелязахме и във връзка с а, преговорите а, относно ТТИП. Имаше много проблеми в това отношение, свързани с работата на администрацията. Когато става дума за достъп до документи и подаване на искания за достъп, Въпросът е не само да се предоставя, така да се каже, достъп в рамките на установените правила и на европейско равнище, но и да се спазват сроковете. Това е изключително важно. Според мен и трябва да се обърне особено внимание, така че институциите да не се бавят е, и да не просрочват е, прекалено много сроковете. Е, и така, отново Ескобар. Желаете ли да вземете думата. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се най-напред за това, че късно бе разпространен на английски язик версията на отговорите на въпросите е, и може да е стигнал до известно недоразумение, специално съдейки от е, въпроса, който ми е, задавате и по някои отделни казуси. И вероятно бих могъл да разясня, че след искането, което бе отправено от Европейския парламент, към Сметната палата. Сметната палата взе решение да направи това проучване през 2016 година. То бе обемно, натовари значително членовете на Сметната палата, както и за щатните служители на, на нашата институция, е, тъй като нашата политика, нашия подход, естествено не би могло да бъде иначе, е да отговорим на всички отправени към нас въпроси пълна, пълна прозрачност. На всеки въпрос трябва да бъде даден отговор, но има и някакви граници. Това е така. И разбира се, тук не става въпрос за някакъв съзнателен политически избор на сметата палата. <clears throat> Ограничението следва от първичното право, от протокола за сметата палата, който е приложен към договора за Европейския съюз. В частност, 35 ти член предвижда поверителност на съвещателната работа на Сметната палата. Ние не можем фактически е, да разкриваме, да оповестяваме съдържанието на е, разговорите по определени решения, които вземат членовете на Сметната палата. Е, и когато всеки нов член на Сметната палата полага клетва, част текста на клетвата съдържа и това задължение за неразкриване на служебната тайна. Впрочем, това въжи за всички служители на нашата институция, Значи не става дума за избор, а за задължение, е, впрочем, задължение, което е признато от всички държави членки на Европейския съюз. И е, е, следователно от момента, в който Сметна палата е, взе решение да разгледа 30 на конкретни дела пред Европейския съд, възниква и, и въпроса за поверителността. Оттам и разговорите между председателите на двете институции. Е, първо е, информация за това, кои именно дела ще бъдат разгледани от сметната палата, бе предоставена на е, съответните генерални адвокати или, или съдя докладчици на съда. И, в, и освен това е напълно възможно във всеки един момент да се организират срещи между членове на Сметната палата от една страна и съответните съдия-докладчици и генерални адвокати по делото, което е предмет на одит от Сметната палата. Но във всеки случай без да се оповестява съдържанието на съображенията, които са имали членовете на Сметната палата по въпрос. В противното би било нарушение на договорното право. Това е спецификът на, на нашата работа. Е, е, и сега, въпросниците са, са изпратени, е, работи се, очевидно по тях и в край на кращата Сметата палата ще разполага с цялата необходима информация – за да може да, да направи своя преглед. И ние проявяваме особен интерес, впрочем, към предложенията, към, към препоръките, е, които може да направи е, сметната е, палата. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Гарсия. Вероятно бихте могли да ни дадете някаква представа за сроковете, в които сметната палата ще е, бъде готова с е, тематичния си доклад, посветен на Европейския съд. Докладът ще бъде готов е, към края на второто полугодие на тази година, т.е. а към, към началото по-скоро, казва ораторът на второто полугодие, значи някъде през месец юли. Що се отнася до равенството между половете? А, ние много се радваме, че е, така, оценявате е, постигнатото от нас, макар че амбициите ни са много по-големи. Имаме определени планове в това отношение. Смятаме да използваме всички възможности за насърчаване за растеж на мястото, е, обучение, повишаване на квалификацията. Имаме ефективно сътрудничество с е, е, Агенцията за насърчаване на уменията и квалификацията в Юниус. Съзнаваме, че не е достатъчно това, което сме направили, макар че вие така, посочихте нашите постижения и много се надяваме, че е, ще можем да се похвалим с по-добри резултати, най-вече по отношение на е, е, а, а, ръководните постове. И, а, да, сътрудничеството с ОЛАФ върви добре, няма проблеми, е, естествено, че обсъждаме някои административни въпроси е, е, за това как да направим и работата на администрацията и сътрудничеството с ОЛАФ по-ефективно. Обсъдихме много сериозно и всички ваши е, така, е, въпроси и някои съмнения относно ефективността на това сътрудничество с партньорите от ОЛАФ. Е, е, отнасяме се много сериозно към тях, така че смятам, че е, ще изпълним вашите е, изисквания до край. Е, през 2017 година извършихме 36 проверки, проверки за изпълнение и това действително е рекорд. И ще продължим с работата по оценката на резултатите от тези проверки. Госпожа Гемендър, да, ние се отнасяме естествено сериозно към всички опъквани и жалби е, във връзка с е, забавените е, е, така, е, реакции е, относно искания за достъп. Опитваме се да спазваме сроковете, това не е винаги ни се отдава. Е, има една първа фаза, в която е, се обработва е, искането, след това вече следва втората таза, която е свързана и с оценка на по същество на данните, за които се иска достъп. Така че от най-вече по време на втората фаза понякога се получава едно забавяне. Но става дума за е, си, въпрос, свързан с, с система и, и много се надявам, че е, през 2017 година ще можем да се похвалим с по-добри резултати. Става дума най-вече и за това как е, е, стои въпроса във връзка с е, е жалбите и е, така, възможността да се отговори на, всяка, е, на всяко искане за достъп до информация. Колегата Стас. Аз съм докладчик на, е, по отношение на освобождаването от отговорност на три институции, на които благодаря за това, че е, взаимодействаха много добре и е, предоставяха данните, от които се нуждаех. Е, бях, останах с добри впечатления от така, начина по който колегите ме посрещнаха там на място в техните институ... институции. Ние им предоставихме въпросника и те отговориха много подробно на тези въпроси. Е, отговорите дават възможност за е, едно положително решение по отношение на освобождаването от отговорност. И Бенедикт и аз е, обърнахме особено внимание и на политиката по отношение на човешките ресурси, на персонала, равенството между мъже и жени не е единствения аспект. Става дума естествено за много важен въпрос. Не става дума толкова за средното равнище, но е, и за по-високото равнище в рамките на администрацията. Там би трябвало да има също повече жени и смятам, че сме на добър път, така да се каже, но трябва повече прозрачност в това отношение, както и по отношение на борбата с корупцията, с измамите начина по който се подхожда, когато става дума за конфликт на интереси, екологичния отпечатък. И трябва да кажа, че в това отношение и трите институции са постигнали много добри резултати. Много важно е, е да се обръща внимание на е, постигнатото, на резултатите, е, когато говорим за е, ефективни разходи. И така говоря веднъж за е, ЕВСА, за някои от много важните въпроси, на които отговори представителя на институцията, най-вече за това е Европейския економически и социален комитет. Естествено, че става дума за добро сътрудничество между нас тук в Европейския парламент и Европейския економически и социален комитет. Необходимо е малко повече време, но и между генералните секретари е, е, трябва да съществува едно добро сътрудничество. Естествено, че ние привикваме тук е, не само вас. В това отношение мога да ви успокоя. Господин Клаус Веле, генералният секретар на Европейския парламент, също ще трябва да отговаря на, на въпроси и да участва в подобно съседание. Що се отнася до е, обмена на информация, ми се струва, че е, бихме могли да бъдем и по-експедитивни, по-бързи. Е, да, е, равенството между мъже и жени е, в е, институциите все още е, не е не отговаря напълно на нашите очаквания и желания, но естествено през 2016-2017 е, година усилията са продължили и ще продължат. Надявам се, че се върви в правилната посока в Европейския економически и социален комитет. И още нещо става дума и за това как се е, чувства персоналът, как се чувстват е, служителите, доволни ли са, е, как стоят нещата по отношение на работата в екип, екипното мислене и действие. Това е изключително важен момент. Да, именно вие говорите за това, че е, в всички тези обучения във връзка с работа в екип има като че ли е, по-слаб интерес. Просто забелязваме намаляване на броя на е, служителите, които са участвали в подобни форми на обучение е, за работа в екип. В някои от отговорите на въпросите се посочват усилията в определена посока, нещо, което ние ценим, естествено. Когато говорим за е, откритост, за отвореност, за прозрачност, за, по отношение на всичко, което се случва в е, управителните органи, е, в е, бюрото на Европейския економически и социален комитет. Разбираме, че се опитвате да постигнете желаното, но остава дума и за работата на отделните членове, не само на ръководните органи. Да, по отношение на Комитета на регионите може да се каже същото. Сътрудничеството с Европейския парламент е изключително важно. Но а, в някои случаи Става дума не само за въпроси, свързани с разходите, изразходването на средствата, с бюджетите, но а, и да кажем за, за въпроси, свързани с опазването на околната среда. А, в това отношение ми се струва, че трябва да продължим да си е, сътрудничим много по-тясно с Комитета на регионите. И още един въпрос. Равенство мъже и жени. И в е, Комитета на регионите е, се забелязва дисбаланс. 25% жените и, са жените и 75% мъжете по високите етажи на комитета. А на средното управленско равнище 38% жени. Е, тук очевидно трябва да се направи много повече за равенство между половете в по-дългосрочен план. И още нещо. Отпуската поради болест. Пет служители от комитета през цялата 2015 година са били болни. Но, независимо от това, има доста висок процент отсъствие поради болест 18,9% за 2015 година. Какво може да се направи, за да се намали този процент? И още нещо по отношение на прозрачността и подаването на сигнали. Комитета на регионите се занимава от няколко години с един случай, който вече, така да се каже, от компетенциите на ОЛАФ. Очакваме крайния резултат. Очевидно съществуват така, не особено добри отношения между комитета на регионите и съответното лице подало сигнала. Като че ли няма желание да се постигне някакво съгласие, подавам и аз сигнал към вас. Хубаво би било да се постараете да направите нещо, защото този случай вече е, е, продължава доста години и е, очевидно не се получава добър резултат. И още нещо във връзка с защитата на данните. Да, това е Европейския надзорен орган за защита на данните. Една служба с много специални задачи, с сравнително малко служители и същевременно твърде важни задачи. Не бива да подценяваме тази институция. Защитата на данните, надзора, е, за това дали се спазват правилата в това отношение, е изключително е, важна област, е, свързана с доверието на нашите граждани. Ние знаем също времено, че е, е, служителите от е, Европейския надзорен орган за защита на данните работят в една много динамично променяща се среда. Има нови разпоредби, също времено много големи очаквания към вашата служба има нови е, регламенти по отношение на Европол и на защитата на данните. Всичко това би трябвало да бъде овладяно и е, да е, работи в тясно взаимодействие и с Европейския омбудсман. Трябва да посоча, и още нещо. Знае се, че една по-малка институция с, по-малка администрация среща много повече проблеми, отколкото големите институции, които разполагат и с повече персонал и с повече средства, а също времено, именно по отношение на Европейския национален орган за защита на данните, става дума за една малка институция по отношение на персонал, но институция с много-много важни задачи, която работи в сложна и динамична среда. Така че трябва да помислим какво може да се направи в рамките на процедурата за освобождаване на отговорност. Да, естествено, че ние ще се радваме, ако можем да решим по някакъв начин проблема. Може би да започнем с господин Планер от Европейския економически и социален комитет. For... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за неговите коментари върху въпросника и извършената от нас работа. във връзка с освобождаването на от отговорност за 2015 година. Ние сме вършили тази работа до сега, но ще продължим да я вършим. Това е много важно и за Европейския съюз, и за Европейския парламент. Първо искам да се спра на сътрудничеството с парламента. Вие казахте по-добре от мен. И мога само да подчертая това, че става дума за политически споразумения, подписани от нашите председатели, където има и административни приложения. Все още не сме постигнали пълно съгласие за някои сгради. Това е важен въпрос, по който ще се работи. Но за политическото сътрудничество мога да кажа следното. Ние можем да ви окажем значително съдействие във връзка с изпълнението на законодателството. Работата, която извършват членовете на економическия и социалния комитет на Европейския съюз, може само да бъде от полза. И за това значение ние сме 100% на едно мнение. Мисля, че до сега сме предприемали положителни стъпки за координиране на работата на секциите на комитета с е, работата на комисиите на парламента, но можем е, да направим съгласуването още по-добро. Миналата година имаше две заседания и срещи е, с председателския съвет на Европейския парламент можем по-целенасочено да усъвършенстваме това сътрудничество. Има място за такова усъвършенстване. Вие сигурно сте, изпраща... сте прочели доклада, който изпратихме на 20 декември. Надявам се, че следващата година ще бъдем още по-добри в изготвянето му. Второ, равенството между половете. Казах съвсем а, кратко в уводните си слова, че за мен 39% е източник на гордост, но не и края на нашите усилия. Трябва да кажа, че всъщност колегите жени с равнище АД и АСТ в Европейския економически и социален комитет са повече от мъжете. И смятаме, че тази политика дава добри резултати. Е, питате ни какво правите, за да се утвърди това равенство. Мисля, че първото е да се спазват регламентите за служителите, като се изхожда от компетентността. След като се определи компетентността на кандидатите, категорично следва да се възприеме положителен подход, който да води до назначаването на други жени на ръководни позиции. Е, аз съм решен да следвам тази политика, такава е и политиката на целия комитет и за това смятам, че можем да постигнем целите си преди 2020 година. Вярно е, че така излизаме извън пределите на освобождаването от отговорност за тази година, но ще ви дам един конкретен пример. В комитета сме организирали конкретни курсове и предлагаме подготовка за жените кандидати за ръководни постове, за да се опитаме да им помогнем да развият всички необходими умения, за да кандидатстват за такива длъжности. Мисля, че това е положителна стъпка, която ще доведе до положителни резултати. Personally... По отношение на отсъствията. Тук съм в малко противоречива позиция. Споделям това, което казахте вие за спадането на бройките в а, този тип начинания, този тип инициативи. Ние получаваме обаче от вас и критики. Миналата година имаше такава критика, макар и лека, в която казвате, трябва да вземете предвид управленските аспекти. Просто се придържаме към вашата препоръка. И се опитваме да изразходваме целесообразно средствата на Европейския съюз за резултатите фактът, че са участвали по-малко щатни служители в тази годишната инициатива, не означава, че е, ние сме се отказали от тази инициатива. Просто сме изместили нейния фокус. По отношение на прозрачността. Искам да взема отношение както във връзка с администрацията, така и във връзка с членовете на комитета. В е, въпросника сме отговорили, че в дирекция А сме създали специален сектор, свързан с с проблематиката на прозрачността. Второ, за членовете на комитета. Този въпрос е много важен, защото той е свързан с декларацията на техните собствени интереси. И не само. Сега тази декларация е поне ежегодно, най-малко веднъж годишно, ще бъде преразглеждана. И също така, както и в парламента, всяко новонастъпило обстоятелство, което води до промяна на информацията, отразена в декларацията, трябва да то трябва да бъде отразено в нея. Е, мога само да се съглася с вашите коментари за защита на личните данни. Ако можем да укрепим новия сектор, който споменах, този за прозрачност, е, ние ще решим и голяма част от въпросите на защитата на личните данни. Нямаме много средства на разположение за широко спектър на дейност в тази връзка, но защитата на личните данни е основна предпоставка за да се гарантират правата на гражданите на Европейския съюз и ние сме длъжни да предприемем необходимото в тази насока. Благодаря. Господин Боянек. Благодаря. Във връзка с равенството на половете, признаваме, че все още има какво да се направи – Ние е, сме е, така със средни показатели в това отношение, около 28% жени на е, ръководни длъжности за средния управленски персонал 37%. Все още има много да се направи. Но за да вървим в тази посока, сме актуализирали нашата стратегия е за равнопоставеност на двата пола. Тази актуализация бе извършена само преди няколко седмици и замества предишната актуализация, която изтече в края на 2016 година. Става дума за стратегия, която обхваща периода до 2021 година. Значи имаме си специална стратегия по този въпрос – като сме предвидели и назначаването на ръководител, който да се занимава с равните възможности. И освен това, създаваме или продължаваме да работим по голям брой мерки, които допълват тази стратегия за равните възможности. Вече насърчаваме жените да участват във форми на обучение преди заемането на ръководни длъжности. Преди няколко седмици създадохме е, нова структура за функционално управление, е, което би трябвало да позволи на е, редица жени да се стремят към Длъжност ръководител на сектор или заместник ръководител на звено. Това е от особено значение за жените, тъй като ги подготвя за по-сериозна управленска отговорност. Смятаме, че има място за допълнителни мерки за постигане на равномес... равновесие между частния и професионалния живот. Преди няколко месеца разработихме допълнителни възможности за е, работа от къщи. И разбира се, мислим е, за по-широко използване на възможностите за работа на непълно работно време. Що се отнася до отпуските по болест? Да. Е, съгласни сме, че проблем съществува. От 2013 до 2014 година се наблюдаваше рязко покачване на броя на дните, прекарани в отпуск по болест, но през 2015 година Забелязваме спад. Той продължава и през 2016. Сега изчисляваме последните новопостъпили данни. Както каза докладчикът, през 2015 година е имало доста а, дълги отпуски по болест. А, 8 а, случая са свързани с инвалидност и това значително промени статистическите данни. Е, все още има три е, случая на служители, които цяла година са били в отпуск по болест. Ако чрез изчисление всичко това се приспадне, за 2015 година се получава значително намаление на дните отпуснати като отпуск по болест 2,6% за 2015 година. Но това е статистическо изчисление, длъжен съм да го подчертая. За да създадем необходимите условия за по-добро управление и наблюдение, засилваме контрола – и колегите, които имат дългосрочни отпуски по болест, са предмет на такова наблюдение в тясно сътрудничество с съответните медицински служители в нашата институция. Във връзка с защитата на онези, които подават сигнали за нередности, трябва задължително да си припомним, че този случай с е, един подател на сигнал, е, за който говорим в момента и за който говори почитаемият е, докладчик, сега има още един нов случай, но този, за който говори докладчикът, започна през 2003 година. Не бих желал да навлизам в подробности, мога само да кажа, че сега този случай е в последната си фаза във формата на дело пред съда на Европейския съюз. Ще има съдебно заседание в първата половина на 2017 година и съгласно информацията, която е поступила от съда при нас, е, можем да очакваме съдебно решение по делото до края на 2017 година. В този смисъл, длъжни сме да изчакаме произнасенето на съда на Европейския съюз, е, но в момента, в който това произнасене стане факт, е, ние ще направим максималното за предприемане на необходимите мерки съобразно това решение. Така че това правим по отношение на този известен случай при нас, който бе свързан с отправянето на сигнали за нередности в нашата институция. Надявам се, че съм отговорил на въпросите. Благодаря, господин Докси. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за това, че акцентира значен... върху значението на защитата на личните данни благодаря за неговото посещение преди коледа. Е, това ни позволи съвместно да е, обсъдим нашата работа и ние много се радвахме на тази възможност. Е, що се отнася до необходимостта да работим така, че да оправдаваме средствата, които се влагат в нас, ние споделяме този принцип. Затова ние преразгледахме показателя за ключовия показател за изпълнение постигнати резултати, който до сега беше изцяло цифров. А сега вече вземаме предвид критерии като начин по който законодателството се отразява върху ежедневния живот на нашите европейски съграждани. Ще изготвим доклад в тази връзка и смятам, че той ще помогне да се докаже, че има смисъл от нашето съществуване пред европейския данакоплатец. През 2016 година започнахме да отчитаме разходите по дейности. Смятам, че това също ще помогне и най най-сетне е, ще кажа, че ние е, обучаваме служителите си е, за бюджетния подход, основан на резултатите от дейността. Много съм благодарен на, на докладчика за всичко, което ни е предложил до тук и за всички препоръки, които би могъл да отправи в тази връзка и в бъдеще. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Стаховски.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 по тези въпроси и трябва да кажа, че някои от въпросите и някои от отговорите са а, е, почти идентични през изминалата година и през тази година. Също време има и а, е, различия. Няма да съм много критичен, но все пак е, ще посоча три основни момента. Бенедикт Явор е, говори за това, че трябва да има по-равномерно разпределение е, е, на постовете в управителните органи между представители на новите държави членки и старите държави членки. Аз а, е, е, прекарах немалко години а, е, от моя толкова дълъг живот а, като като член на Европейския парламент. Една трета, така да се каже, от моя живот премина в Европейския съюз. Аз не съм вече нов член или представител на нова държава член. Така че възраженията ми срещу стари нови като терминология. 12 до 18% от членовете са от, така да се каже, новите в кавички държави членки. Но България и Румъния вече не са нови държави членки, а все още не са представени по никакъв начин в управителните органи. Така че възприем много ви моля да се отнесете към това, което казвам, като идея, като опит да насърча процеса на подобряване е, на ситуацията в това отношение. Е, освен това, не чухме в това отношение никакви срокове, е, няма конкретни ангажименти за постигане на определени резултати в определени срокове. В някои случаи представителството на жените в управителните органи или на ръководни постове достига до 50%, 50% е, така че това е в крайна сметка добър резултат. Е, е, би трябвало да се постигне подобен резултат и при другите институции, при които развитието върви по-бавно. 1 до 2% е, да кажем, подобрението в сравнение с изминалия период. И още нещо, една много важна тема за европейските парламентаристи, а именно прозрачността, която се отнася не само до веб страниците или до медиите. Но в момента сме в ерата на 2.0. Говорим за социалните мрежи, за социалните медии, за е, начина по който ние представяме интерактивно нашата дейност. В това отношение е, има още много-много неща, които трябва да се направят. Някои от институциите са, така да се каже, за, на равнището от преди 10 години. В това отношение е, най-вече съдът е, на Европейския съюз би трябвало да е, подобри е, своята работа. Е, няма информация за голяма част от делата. Би трябвало да използваме различните социални медии. Имам предвид и Twitter. Да, в момента сме изправени пред предизвикателството Брексит, но имайте предвид, че може да последва на излизане, да кажем, и на Чехия, и на други е, държави членки. Е, именно защото държавите членки и гражданите в тях не получават достатъчно информация. Миналата година, когато гласувахме е, за освобождаване от отговорност, е, вече бяха посочени е, някои слабости в работата на Комитета на регионите. Да, е, колегите посочиха редица е, области, в които е, е постигнато подобрение и те са се опитали да отговарят на нашите препоръки и критични бележки. Не бих искал да бъда твърде критичен, защото е възможно и да направим грешка, но също времено би трябвало да се помисли по-сериозно по въпроса за някои а, а, възражения на Комитета на регионите. А, а, когато ние изразяваме критични бележки, би трябвало да бъдат е, по-отворени и е, готови за е, открит диалог с нашите оратори и докладчици най-вече. Колегата Де Йонг. Благодаря. Извинявам се за това, че пропуснах част от разискванията. Просто ме повикаха навън. Не успях да присъствам през цялото време. И слушаха това, което каза господин Ждеховски. Е, същото исках да кажа и аз във връзка с Комитета на регионите и Економическия и социален комитет. И двата комитета – имат специфични отношения с мес... партньорите от местната власт от една страна и с социалните партньори от друга страна. Когато обаче говорим за освобождаването от отговорност за изпълнението на бюджета, ни интересува видимостта, така да се каже, на двата комитета и ефективността на техните съвети, това, което предлагат като съвет на останалите европейски институции. Е, чух до някъде отговор на въпросите си. Обеден съм, че напредък в момента се бележи. Разбираме, че становищата на тези два комитета се цитират е, и се включват в резолюции на Европейския парламент, но като че ли всичко се изчерпва с това – Необходимо ми са доказателства, че тези препоръки реално се отразяват върху политиката на парламента, на съвета и на комисията. За това ми е любопитно какви са плановете за разширяване на това влияние, на това отражение. Ще ни е интересно е, отчета за дейността да се посочват кои точно становища имат отражение и в кои точно области. Това би било много по-добре, отколкото сега. Във връзка с съда има разлика между извършените плащания и ангажираните бюджетни кредити. Това е валидно специално за официалните посещения. Въпросът не е до сега поставен официално, искам да го поставя. Бихте ли пояснили тази разлика между извършените плащания и ангажираните бюджетни кредити? И имате ли планове да рационализирате разходите за мисиите? Благодаря и аз се записах в списъка за изказвания. Два въпроса. Е, започвам с въпроса към съда е, на Европейския съюз. Е, на страница 7, въпрос 14. Става дума за е, това, за, така да се каже, вече освободени от длъжност е, служители, които е, работят по договор. Те са със степен АД-14 и някои от тях получават годишно суми до 23 000 евро за превод, е, да кажем, на текстове, е, би интересуваме в крайна сметка е, какво точно са извършили, малко по-точни е, данни за извършения от тях труд, е, може и писменно да ми отговорите. Да, Комитета на регионите, равенство е, мъже-жени, колегите вече говориха по този въпрос, така че благодаря на колегите, които обърнаха внимание на таблицата на страница четвърта не става ясно колко са жените, които са а, в а, така, а, а, на ръководни постове на, а, по високите етажи и тези, които са на средно равнище. Освен това, стана дума вече за а, а, сметната палата, за това, че а, 25 пет дни е, е, най-малко е, е броят на отсъствията по болест средно, включително и в почивните дни, събота и неделя. В някои случаи имаме твърде високи цифри, 199, да кажем, дни по болест. Какви са тези е, заболявания? Какви са е, конкретните данни във връзка с е, е, отпуските по болест? Хубаво ще бъде да получим малко по-подробна информация. А сега е, давам думата на е, колегата. Мерси, мадам президент. Вие. Да. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, си позволявам да направя един коментар във връзка с представителството на граждани на различни държави членки сред ръководните длъжности. Трябва добре да се разбере, че и институциите, които са представени тук, не са много големи. Сиреч, ние имаме в съда четирима генерални директори. Съвсем очевидно е трудно да се представят на ниво генерални директори всички държави членки. Има и 14 директори. Дори като съберем генералните директори и е, директорите, е, се получава бройката 18. Пак не стигаме 28. Е, разбира се, е, тук има и логика, която проистича от статута на функционерите, на служителите на Съюза. Е, но е трудно, когато институцията е толкова малка, тази логика да бъде спазена. Затова ние се стараем да представляваме справедливо географски всички държави членки на Европейския съюз, но по-лесно е да бъде е, постигнато равенство на половете. Е, мисля, че е, това въжи не само за съда, но и за други малки институции като нас. Що се отнася до въпроса 14? Колко бивши членове на институцията в момента извършват услуги? ние сме посочили а, две като цифра. Ако бихте желали, ще а, ви отговорим писменно този въпрос. Ще проверим допълнително дали дадената от нас информация е точна. Благодаря. Да, по отношение на гражданството на различните държави членки, има 17 французи, 10 испанци, Нали, просто има голямо му неравновесие, фрапиращо неравновесие. Благодаря ви за таблицата. Много е интересно да го погледнем и ние ще следим този въпрос и неговото развитие през едните години. Има ли ам, ам, причина за така? такова преобладаващо присъствие на граждани на Франция в различните структури. Имате ли какво да добавите? Разбирам, че вие работите преди всичко, изхождайки от френската система, но все пак, имате ли обяснение на тези факти? Oui, sur la question de la différence... Да. По въпроса за разликите между ангажирани бюджетни кредити и плащания, можем да направим проверка. Надявам се да приемете писмен отговор. Благодаря ви. Muchas gracias. En relación con el, con el número... Руис Гарсия. Vamos a facilitar la, е, сега по въпроса за броя на жените ще дадем информацията в писмена форма, за да бъдем по-ясни и за да бъдат цифрите ни точни. Мога да кажа, че на страница 51 от годишния ни отчет за дейността обясняваме как в категориите администратори и аудитори 41% са жени. Само 31% процента обаче са жените в категория ръководители. Така че тук сметната палата доста продължаваме да изоставаме и ще работим и в бъдеще по този въпрос. Що се отнася до отпуските по болест? Предложили сме много изчерпателна информация на страница 17 в таблицата. Но разбира се, ще дадем и допълнителна информация, от която се нуждаете. Благодаря ви. Vielen Dank. Herr Planas, bitte. Благодаря, колегата Планас. Да, благодаря, госпожо председател. Два конкретни е, коментара по въпроси поставени от е, господин Де Йонг и господин Ждеховски в контекста на тази дискусия. Най-напред е, за е, географското равновесие. Колегата припомни това, но аз ще го повторя. Трябва да знаем какви са целите ни и да държим сметка както за равенството между половете, така и за справедливото географско разпределение на длъжностите, но като зачитаме статута на служителите. Никой не иска да има проблеми с това. Аз съм изцяло съгласен с това, което каза господин Ждеховски. Може да се постигне много повече. Само, че не можем да постигнем повече без да зачитаме статута. За да постигнем повече, какво трябва да направим? Разбира се, трябва да се е, отчита какви са възможностите за наймане на нови служители и за организиране на нови конкурси. Както казах, е, все по-трудно ни е да е, спазваме тези цели. Както при разнообразието а, на половете, така при географското разнообразие а, ние не говорим за проблема, говорим за възможност, която обогатява функционирането на институциите. Затова и дължим тези видове разнообразие. Но а, нека бъдем справедливи. Каквото и да правим, трябва да бъде поставено в рамките на закона. Ако вие ни кажете в вашата резолюция, че трябва да се върви в тази посока, това ни помага, но ни помага доколкото работим законосъобразно. Да, е, правилно е да се каже, че можем да повишим своята видимост. Е, в е, отговорите на въпросника са дадени конкретни идеи в тази насока. Аз мога да говоря за економически и социален комитет. Колегата Буренек сигурно ще направи същото и от гледна точка на комитета на регионите. Вие, парламентът, комисията и съветът е, сте е, тези, които вземате е, предвид резултатите от нашата работа. Ние представяме работата си пред цялото общество. Не става дума само за група 1 и за група 2, група работодатели, група трудещи се и група 3 социални партньори и други структури на гражданското общество, ние действаме като един единен комитет и представяме виждането на гражданското общество, на европейското общество. Вярно е, че може да се направи много повече. По искане на комисията и в сътрудничество с вас навлязохме в социалната сфера. Започнахме да се интересуваме от миграционната вълна, от кръговата економика и е, промените в е, климата. Това са четирите области, е, в които си сътрудничим на по-широка основа с Европейската комисия и с вас. Но разбира се, вие можете да ни помогнете много това, което правим за вас да стане по-видимо като е, се подчертава, че идеите и препоръките, които даваме, са идеи и препоръки на недържавните субекти. Още един въпрос. Е, как е, би трябвало да се отнасяме към въпросите, свързани с персонала и е, устава е, на служителите? Хубаво би било да помислим всички по този въпрос. Е, естествено, в някои случаи имаме определени предпочитания за определен кандидат. Така че е, нещата са свързани естествено с равенството между е, мъже и жени в ръководните постове. Е, господин Боян. Бориян. Благодаря. Благодаря за отговора на бележката на господин Стеховски. Е, по отношение на така наречените нови държави членки, не, не, не е коректно да се говори за нови държави членки, за по-късно присъединилите се, да кажем, държави членки. За нас е, е, въпросът не е за някакви групи държави членки. Проблемът за представителността е общ и, и е реалността е такава. Организацията, институцията, която представляваме, малка и от 12-те по-късно, така да ги наречем, присъединили се държави членки, 8 са представени с ръководни кадри. Обаче има една смесена група, нови и стари, така да се каже, държави, които не са представени. Дания, Естония, Кипър, Литва, Люксембург, Австрия, Португалия, Словакия и Финландия. Те не са представени със свои ръководни кадри. Защо? Просто защото не е възможно. Е, ние сме твърде малка организация, за да е, е, раздадем постове на, на, на всички държави членки. Бихме се превърнали в някаква мексиканска армия, знаете. Е, всички са генерали, няма редници. На второ място въпроса за социалните медии. Изключително сме удовлетворени от това, че се повдига този въпрос. Ние сме първата, ако не единствена институция, която има своя стратегия за работа с социалните мрежи. И това не е стратегия само на Комитета на регионите. Както казах в началото, ние работим в възможно най-тесни контакти е, с е, своите политически и административни партньори от Европейския парламент. Редовно заседаваме с генералния директор на Европейския парламент. Имаме така наречените не кръгли маси, а, а маси на кафе, на които се срещат генералните директори на, на двете институции. Но така или иначе, организацията ми е твърде малка, за да може да работи единствено за повишаване на общественото присъствие на Комитета на регионите. За нас главното е интересът на гражданина. На гражданина да се отговори какво получава той от Европа, за какво му е Европа. Гражданинът не се интересува от това коя институция е изписала вежди за сметка на друг. Гражданин се интересува от така наречената добавена стойност, от смисъла за самия него. И, и мисля, поражда се един значим синергиен ефект – е, редовно, казах, е, разговаряме с вашето политическо и административно равнище е, в парламента, за да, за да привлечем доверието, с което се ползват членовете на Европейския парламент, тъй като те са пряко избрани. И сега в по-добра степен ще обвържем помежду си своите комуникационни мрежи, с най-голямо удоволствие ще споделим своята стратегия за работа с социалните мрежи с вас и възнамеряваме през предстоящите седмици да започнем да обменяме информация за е, прояви, е, които се организират е, от Европейския парламент, от е, други институции, например регионалните информационни центрове на комисията – защото смятам аз, че ние трябва да, да като институции, като консултативни органи да, да, да говорим на един глас. Това според нас е предизвикателството. Разбира се, ние все още не сме постигнали тази амбициозна цел, но, но според мен важното е да е, вървим в тази посока заедно. Това е въпроса за, за видимостта, за, за осезаемостта на общественото ни присъствие. Това до голяма степен е въпрос за това как гледаме ние на, на своята мисия, на, на своето задание. Край на целта е да се подобри качеството на законодателството. Е, и, и ние сме се разбрали помежду си двете институции да, си, е, да, да общуваме е, помежду си по време на целия законодателен цикъл. Тоест, още в началото, като се започне от тези етапи, на които няма какъвто и да било готов законодателен текст. Контактуваме с Европейската комисия и с Европейския парламент. И значи тук не става въпрос за това дали еди кое си изменение е променено е, знаете, е, победата има много бащи. Е, въпросът е да, да, да предотвратим неуспеха и във всеки случай да укрепваме връзките между своите съграждани и с законодателите. И както казах, далеч не сме постигнали съвършенството. Но можем по-добре да работим, ако обменяме, ако общуваме помежду си. И също така имаме разбирателство за повишаване на прозрачността на целия законодателен процес. Е, започнахме, например, е, работа в контекста на осигуряването на взаимен достъп до, до нашите мрежи за планиране, както казах. Е, парламентът ни предлага, например, достъп до интернет, до вътрешната си мрежа. Ще качим някои инструменти за планиране. В край на краищата работим по един законодателен, един и същ законодателен цикъл. Това е важно да се има предвид. И да, е, видимостта е, е нещо важно. Е, в отговор на въпроса какво вършим за гражданите. И това е, е въпрос, на който смятам ние съвместно трябва да отговаряме. Благодаря следващ. is Извинявайте, е, само да благодаря на, на депутатите, които засегнаха въпроса за омбудсмана. Изказваните им бяха кратки, нямаше кой знае какви въпроси. Много отново просто да благодаря за оказаното ни внимание е, и, и да се ангажирам е, с по-нататъчно сътрудничество. Благодаря. Господин Докси има думата. Аз бих искал да се присъединя към изказаната благодарност на вашата комисия за по добрите думи, които бе казан, бяха казани, а и за полезните съвети, особено за приноса на, на единица разходи. Накрая господин Могоруца, може би, от е, Европейската сметна палата, като докладчик на палатата, ще вземе думата? Не. Е, тогава Бенедикт Явор и Барт Стас. Благодаря, госпожо председател. Две, две кратки бележки. Само а, значи, първо за, за казаното от, от Томаш, да, наистина не, не, сме, не сме нови. а, така, лека по лека ще, ще се стигне до а, все по-голяма част от живота ми, прекарана в Европейския съюз, за сметка на комунистическата епоха. Не е важно как ще ги наричаме нещата. Е, нови, стари, бивши, комунистически и така нататък. По съдържанието обаче ние мисля можем да, да се споразумеем. Е, да, давам си сметка, че е, при, в една малка институция трудно може да се постигне пълна представителност. Така да кажа, има ограничени възможности, но аз смятам, че и, и ние, от източната част, така да се каже, на Европейския съюз, след да настояваме за, за по-доброто представителство на нашите съграждани на общоевропейско равнище. Що се отнася до казаното от, за, за съда? Съгласен съм, че е, вие следва да опазвате доверието, с което се ползва вашата институция в държавите членки. Напълно, естествено. И аз е, в никакъв случай не настоявам за пълно огласяване на тази информация. Става дума само за е, предоставяне на информация на Европейската сметна палата, която също носи задължението да не разпространява поверителна информация. трябва да кажа, че в 287 член от договора за Сметната палата се казва, че там, че, там се говори за други институции, служители, органи и прочие, които управляват разходи от името на Съюза, са длъжни да предоставят на Европейската сметна палата по нейно поискане всякакъв документ или информация необходима за извършване на служебните и задължения. Как чета аз този текст? И, и, и как гледам на казуса? Сметната палата е поискала информация от съда и е отказана тази информация. А аз не виждам тук по какъвто и да било начин това право на сметната палата да се ограничава. От цитирания от мен член. Е, и това гласи договорът, но разбира се, аз съм готов и по-нататък да обсъждаме този въпрос помежду си. Колегата Стайс. Е, колегата Стас се отказва, но а, вие имате думата, да. Да. Благодаря. Ще се опитам само да отговоря на, на развитите разсъждения. 35-ти член от протокола за статута на Европейския съд е категоричен. Ще ви го прочита на френски, понеже с тази версия разполагам. Заседанията на, на съда са поверителни. При закрити врата. И това не е въпрос на избор, не, не, не е дискреционно правомощие на съда или на който е било съдия, дали да оповести или не информация. В зависимост от това кой желая да получи достъп до тази информация. Просто съдът няма такова право. И после според мен едно искане, въпросното искане за информация е, не е получило отказ. Единството, което направихме е да обясним границите на възможното. И тогава се взе решение, че въпроси конкретно по, по, по дадени дела е, могат да получат отговор по въпросник. Нали, нека, нека ни предоставят е, въпросник. Е, въпросникът е, ще, ще бъде попълнен и оттам нататък напълно възможно аудиторите и съответните служители на, на съда да разговарят помежду си устно. Така на краща става въпрос за а, процес, който е в ход. И аз не, не мога да, да, да, да се съглася, че на сметната палата е отказана информация. Е, работа продължава. И аз съм сигурен, че в край на краищата Сметна палата ще получи цялата информация, която е необходима, е, за да изработи своя обзорен доклад. Като се спазват в пълен обем задълженията на съда. Благодаря. Uh, thank you, Madam Chair. Just uh, for clarification, as has already... Uh, благодаря, госпожо председател. За пояснение, както вече се каза, сметата палата възнамерява да излезе със своя обзорен доклад за ефективността на вътрешната организация на Европейския съд по-късно тази година, през месец юли И нали, обзорът ще, ще съдържа констатации, заключения и препоръки. Ще изчистим евентуални разногласия, които бихме имали с а, съда. ще може да коментира, естествено. Но, но процедурата е в ход за сега. И ние повече не можем да кажем. Естествено, нека, нека да изчакаме. Второто полугодие на тази година. Благодаря. Е, в очакваме с нетърпение е, този момент. Е, виждам представителя на съвета, но не знае, имате ли правомощия и упълномощен ли сте да говорите. Е, най-вероятно не. Във всеки случай се радваме, че има представител на съвета тук. Е, е, Въпросът за освобождаване от отговорност на съвета ни тревожи и вълнува. Ние ще трябва да поговорим за това. Нямаше да е чак толкова страшно, ако генералният секретар на съвета бе дошъл тук. Както виждате, не е страшно. Вие сте тук а, и а, преживяхте цялата процедура, която провеждаме с останалите институции. И така, благодаря много на всички, които бяха тук, на всички, които участваха в тази е, дискусия и това изслушване. Надявам се, че ще работим в добро сътрудничество и в бъдеще в другата сграда в 18.30 започваме с изслушването на комисар Тингер, а след това през тази седмица, в същата седмица ще има и обсъждане въпроси, свързани с Европейската прокуратура. Това е единствената тема, която ще обсъждаме е, при следващото ни заседание. Е. А до 18 часа закривам заседанието, след това ще продължим вече съвместно.